и, 4 за, про, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против. Ще го проверим електронно, моля гласувайте. Мисля, че се приема, но нека да гласуваме. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се 27 за, 29 против, 3 въздържали се. Сега компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се. Искате да, да проверите 154-то? Добре, проверяваме го. Приема се, но щом искате да проверите? 154-то гласуваме. Абшема изкишлаза. Край на гласуването. 42 за, 16 против, един въздържал се, отхвърля се. А, приема се, извинявайте. 155. За. Против, въздържали се, приема се. 156. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 160. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18. За. Против, въздържали се, приема се. 167. За против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за против, въздържали се, приема се. 170 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за Компромис 20 за против, въздържали се, приема се. Изменение 187. За. Против. Въздържали се. Приема се. 188. Две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44-то за. Че... Обърках се, казва председателя. Четвърто изменение за. Против. Приема се. Пето за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто за. Против. Въздържали се. Проверяваме го електронно.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 56 за, 6 против, няма въздържали се, приема се. Поздравления! Кристиан, who Мисис Маковай. Кристиан, който представя госпожа Маковей. Нека да гласуваме. Wir kommen jetzt zur frühen Republik, Jugoslawischen Republik Mazedonien. Сега стигаме до бивша Гославска република Македония. 34? 34 изменение за. Против. Държали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95 изменения, Втората част. За. Против. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. Да го проверим? Добре, проверяваме. Край на гласуването. 17 за, 38 против, отхвърля се. Деветдесет Къде е това 96-то? Кой е за? А... За 96-то изменение. Против? Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 114 сме за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Въздържали се. Приема се. Третата част за. А това отпада. Добре. 167 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 173 за против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Мисля, че се приема. Край на гласуването. 26, а, 26 за, 26 против, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме го електронно. Der Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 27 за, 26 против. Приема се. 215, 216-217, кой е за? А, 214 прескочихме, извинявай. А то отпада обаче, ако е прието 212. Връщаме се към 214. Кой е за 214? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Приема се. Само е не ли са против? Моля, гласувайте го. Край на гласуването. 23 за, 29 против. Отхвърля се, отхвърля се. Какъв е проблема? Мисля, че 10 пъти бях прав, един път само обърках. Няма причини да слагаме е такъв акцент тук на това гласуване. Сега, 215, 216, 218. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Гласуваме го. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 20 за, 33 против, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 228 за. 228 гласуваме за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 230 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 233 за. Против, въздържали се. Гласуваме 232. За. Против, въздържали се. Приема се.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 24 за, 25 против, 5 въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за. Приема се, добре. И сега изменение 265 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 266, 67 и 68 за против, въздържали се, отхвърлят се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. Не, 279 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се. Приема се. 280 за, против, въздържали се. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. 280-то. Край на гласуването. 24 за, 22 против. Приема се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. Още едно двойно уиски, Кристиан? Гласуваме по 292. Jemison, yes. Jemison on ice. No ice? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Без след. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26, 27, 28, 29 и 30 заедно. За, За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36, 37, 38, 39 за против, въздържали се, отхвърлят се. 40 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 41 за, против, въздържали се, приемат се. 42 за, против, въздържали се, приемат се. 47 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 48 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 49 за,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 64-44 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме го електронно. Was war das jetzt nochmal? 65. 65. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 18 за, 36 против, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Сега Стигаме до 69. Не, 70-то поправя се председателя за. Против въздържали се е отхвърля се. Сега 69-то за. Против въздържали се отхвърля се. 71 до 74 за. Против въздържали се отхвърля се. Седемдесет и пето. 70, до 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, пропуснахме 72. Кой е за 72? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Край на гласуването. 29 са, 27 против. Приема се. Продължаваме Пето до десето изменение за, против, въздържали се, е, приема се. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. От 11 до 14 за, против, въздържали се, отхвърлят се. От 17 до 20 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 21 за, против, въздържали се, е, приема се. 22 е езиково и сега 24 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до крайното гласуване по цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за, 10 против. Поздравления за госпожа Маковей. А, господин Вайгел.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 Е, ние сме против това е, устно още от е, вчера. Ние сме против това устно да се гласува. Без микрофон е председателя. Компромис 4 за. Против. Приема се. Hmm?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 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156-157 заедно за, против, въздържали се, приема се. Чудесна двойка. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 Сусно изменение 1 Къде е устното изменение, пита председателя? Кой е за изменение 160 със устното изменение? За. Против въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против въздържали се. Приема се. 173 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 175, втора част. За. Против въздържали се. Приема се. 180-то изменение, втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Прекратете гласуването. с 32 на 21 гласа, 4 въздържали се, изменението се приема. 186 първа част. За. Против въздържали се, приема се. 187 за. Против въздържали се, отхвърля се. 188 за. Против въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се, 208 за, против, въздържали се, приема се, 209 за, против, въздържали се, отхвърля се, 210 за, против, въздържали се, приема се, компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за против въздържали се, приема се. И изменения 8 и 10 за, против въздържали се, отхвърлят се, 9 за, против въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против въздържали се, приема се. 12 и 15 за, против въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 2. 2 не се гласува. Гласуваме електронно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. е Край на гласуването. Не дайте да бързате толкова много. 50 на 4 на 2 гласа. Поздравявам докладчика. Да. 11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 ja.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

Meine Damen und Herren. Уважаеми госпожи и господа. Е, искам да ви благодаря за това, че сте тук на това изслушване. Повод е, за това изслушване е подготовката на е, доклада на нашия колега Габриелиус Лансбергис. Бергис относно нашите отношения с Русия. Това е доклад, е, който придоби е, особено голямо значение през последните месеци, тъй като наблюдавайки развитието в Украина, можем да кажем, че отношенията ни с Русия са достигнали една повратна точка – първо, трябва ясно да заявим, че ние, Европейския съюз, искаме да имаме добри отношения с Русия. И тези отношения биха могли да имат много положителен характер, ако всеки се придържа към правилата. констатирам, че с анексията на Крим и руското участие лично с оръжие, с военна техника в източна Украина се нарушава международното право. Нарушава се териториалната цялост на една държава, не е гарантиран суверенитета на народа. А, за мен е ужасен начина по който съдейства там. Е, имах малка разправия с господин Лавров в Мюнхен е, заради дефиницията на това какво е в съответствието на международното е, право. Това е, е той практикува едно тълкуване на международното право, което позволява да се нарушават границите на една държава по всяко време. Помня други времена в Европа, когато моята страна също използваше такива аргументи. Смятам, че такива аргументи в Европа вече не бива да се използват. Смятам, че заключителният акт от Хелзинки и Парижката харта, меморандума от Будапешта и така нататък, вече няма причина да се да се нарушава суверенитета на една държава. Искам да повторя още веднъж. Ако се постигне съгласие по трите точки, а, Ако тези три точки останат такива, каквито се предлагат, мога да ви кажа още 100 такива в Европа, още 100 места, на които може да се започне война в Европа със същите аргументи. На една закуска в Страсбург се срещнахме с генералния секретар на съвета на Европа и зададохме въпроса дали има поне един случай в Ев... Съвета на Европа или в Европейския съд по правата на човека, в който е, граждани с руски происход или руски граждани е повдигнато е повдигната жалба е внесена жалба за дискриминация на руснаци от, на руски граждани от страна на украинци и той ни каза няма такъв случай, така че всичко е само пропаганда. Русия самата е член на съвета на е, Европа И, и имаме възможност чрез а, ОССЕ и със съвета на Европа да решим съществуващите проблеми. Затова са създадени тези институции, за да може по мирен начин да се а, решават а, конфликтите, а не да се нарушава териториалната цялост на една държава. И двата инструмента не се използват от Русия тя а, смята, че няма основание да ги използва. И за това е трудно. За двете страни всъщност би било разумно да поддържат добри отношения както в економическо, така и в политическо отношение. Сега ще видим през следващите дни какво ще стане в Минск 2. Ще видим дали ще има добри или е, лоши новини, или пък една трета категория все още да, да няма добри новини. Има нарушения, имам предвид железопътната акция. Ще видим как ще се развият нещата, но едно трябва да бъде ясно. Нещата могат да работят само ако Русия официално признае, че е страна в конфликта. Нещо, което Русия вече отчасти направи с Минск 2. Русия трябва да поема отговорност за решаване на кризата, като признае, че е страна в конфликта, а не странична на конфликта. Това са нещата, които за нас са от голямо значение. Много се радвам, че благодарение на работата на господин Ландсбергис е, днес е, при нас дойдоха трима експерти по отношенията с Русия и по положението в Украина. Много се радвам, че е, госпожа Мария Мендрас е тук. Е, господин Мошес от Финландския е, институт по международни отношения и господин Форбик от Германския е, фонд Маршал. Предлагам да дадем думата на ораторите в този ред. Давам думата на госпожа Мендрес. Заповядайте. Асо. Андландсбергис. А, не, първо да дадем думата на господин Ландсбергес за встъпителни а, думи. Заповядайте, господин Ландсбергес. Благодаря ви. Искам първо да благодаря на ораторите, които намериха време в натоварената си програма да дойдат и да говорят е, с нас, е, да изкажат своето мнение по е, е, един от най-важните геополитически въпроси в момента отношенията между Европейския съюз и Русия. Когато аз започнах работата по доклада, много хора ми казаха, че това е мисия невъзможна да се дефинират отношенията между Европа и Русия в в тези много нестабилни, бих казал, е, времена. Е, в продължение на 24 години ние се опитваме да дефинираме отношенията между Русия и Европейския съюз и на практика това се е оказало невъзможно. Как искаме да го направим е, сега? преди началото на новата година, когато положението в Украина беше отихнало и като че ли започваше нова страница в отношенията, сега след новата година, след взривяването на автобуса. Този процес беше спрян а, и се питаме как е възможно в тази ситуация да се дефинират да се дефинира стратегията на отношенията между Европейския съюз и Русия. Наистина задачата е много трудна. Споразумението от Минск, първото и второто, са много показателни за това как Европейския съюз подхожда към Русия. Европейския съюз избира подхода на върховенството на закона, сяда на масата на преговорите и започва разговори. Аз мисля обаче, че тук става дума за два различни свята. Единият свят работи на основата на закона, човешките права, свободата на словото. Другия свят използва съвсем различен набор от инструменти няма нужда да споменавам а, подробностите, но смятам, че а, едно от най-интересните събития за Европейския парламент беше случая с, с украинския пилот а, а, Савченко. Е, задържан е украински е, пилот. Може би той е подложен на изтезания, а ние седим с тези хора на една маса и разговаряме. също така наблюдаваме заграбване на земя от а, Украина. Преди 20 години ние вярвахме в трансформиращата сила на Европа. А, ние смятахме, че с Русия може да има общуване а, между хората, на бизнеса и по този начин да трансформираме страната. Успяхме ли? Или пък постигнахме точно обратното? По някакъв начин смятам, че Русия успя да промени нас. Напоследък чувам за корупция от страна на Русия в европейски страни, насърчаване, нарушаване на човешките права. И това са случаи, които ме карат да смятам, че ние сме у нези, които са се променили. Преди няколко месеца бях на една среща където един представител на Европейския съюз ми каза, че е, трябва да сложим Русия на масата на преговорите, без значение каква ще бъде цената. Мисля, че точно тези думи определят отношенията между Европа и Русия и то от много дълго време. Е, но аз питам, кой подрежда масата на преговорите? Ако Европейския съюз подрежда масата, сяда на масата и чака Русия да дойде, да, но аз мисля, че времената не позволяват да, го направим. Е, ние трябва да седнем на масата на преговорите, трябва да намерим дипломатично решение, дипломатическо решение на конфликта, но смятам, че а, е, сега Русия трябва да сложи, да подреди масата, а ние да сме нези, които да решат дали да участват. Мисля, че това е по-добрия начин за определяне на отношенията между Европейския съюз е, и Русия. А, мисията не е невъзможна. Сега е настъпило правилното време, в което ние можем да определим какво ще бъде бъдещето на нашето отношение. Благодаря ви. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. За мен е чест е, да съм тук и да мога да представя моята позиция. Разбира се, времето ми е ограничено и ще трябва да избирам елементите, които искам да представя. Особено за отношенията Европейски съюз-Русия. И смятам, че всички ние разбираме, че руският режим е отговорен за влушаването на отношенията и най-вече заради директната агресия в източна Украина. И също считаме, че отношенията между Европейския съюз и Русия дори не биха могли да бъдат и възстановени, ако не се намери дори ако се намери някакво решение в Украина. Толкова много неща се случиха. Така както казаха и председателя Брок, и депутата Лансбергис. Руското лидерство привлече вниманието на всички държави в Европейския съюз и а, кара всички в една а, криза на сигурността. А, това руско лидерство промени политическата криза вътре в Украина и а, която беше след, която се появи след паметно на Янукович и я превърна в основен проблем, свързан с сигурността, който ангажира и нашите правителства, както и украинското. И аргументът е, че управлението на Путин е направил всъщност един избор за да, а именно да предизвика сблъсък на ниво сигурност с нас. И същият избор се прилага и при преговорите. Конфронтация при преговорите. Ето това е голямото предизвикателство за нас, защото считам, че нашата демокрация е по-скоро приготвена да търси компромиси, да бъде дипломатична. И трябва сега тази демокрация да намери решение на един военен конфликт, на една военна конфронтация – държава в Украина, държава, която а, от 25 години насам е а, притисната между НАТО, Европейски съюз и Русия. И трябва да видим как ние отговаряме на тази руска политика и какви са полуките, които бихме могли да си извлечем от украинската криза. И също да видим какво могат да направят и какво не могат да направят руската армия и правителство и колко ще струва, каква ще е цената на руската интервенция в Украина. И също да се опитаме да опишем исторически събитията. Защото миналата година може да се опише като серия от руски победи, но също така и серия от руски грешки. И ние да се възползваме от този анализ и да а, видим какво могат да направят руснаците и какво не могат и да изградим дългосрочна стратегия. Предполагам, че и колегите ще задълбаят в този въпрос ще обяснят как функционира руското управление. И е, със сигурност ще видим, че той е по-скоро, е, че Путин е по-скоро тактик, отколкото стратег. Сега, нашите полки, първото е, че все пак се справихме по-добре, отколкото очаквахме. Ние не бяхме предвидели а, анексирането на Русия, на, от Русия на Крим. И не сме очаквали случилото се в Майдан, както и а, това, че Янукович така мирно последва събитията. И все пак, нека да кажа, че се справихме добре, но украинските власти не предизвикаха конфликт, но просто трябваше да отговорят на дестабилизацията, която беше предизвикана с тази военна намеса. Та ние се справихме по-добре, защото всъщност предизвикателство беше огромно. И смятам, че гласуването на санкции изненада Кремъл. Така че от тук може да извлечем някои полки, а именно, че можем да имаме много а, обща и едновременно с това семпла политика, която да работи наистина. Тоест, Русия видя, че ние имаме мирен начин да изразим западното неодобрение на а, руските де... към руските действия. Бихме могли обаче и да направим много по-добре нещата. Добре ли разбираме какво става там? Мисля, че трябваше още преди време да си дадем сметка какъв, е характера на режима на Путин и че има заплаха за мирния процес. И че украинците са натясно между това да изградят правова държава и едновременно с това да удовлетворят Русия. И а, нека да не забравяме, че по време на, на управлението на Янукович държавата обедня много, вместо да просперира. И нашите правителства, Европейския съюз, като че ли се задъхват имена на трупа на умора от отношенията с Путин, която може би се обяснява с споразумението от Минск и също именно за това, като че ли се спънахме в нашите преговори с Русия и се върнахме към старите си страхове. За да избегнем това е важно да оценим ситуацията и да погледнем руската позиция. Не като серия от победи. И да вземем предвид огромната цена на политиката в Украина, както за руската економика, така и за руската политика, както и за руския народ. Тогава можем да се зададем въпроси относно ограниченията на режима на Путин, ако продължи с тази война. Цената на конфронтацията, разбира се, всички знаем в какво се изразява тя, економическа цена, не само относно санкциите, но и натрупаното с годините неправилно функциониране на политиката и на економиката. И също спада на цените на петрола преди години. Но всичко това се дължи на факта, че Путин никога не е реформирал економиката, просто даде предпочитания на една авторитарна, неконкурентоспособна а, и полити, политическа система. Така че резултата сега е, че Русия е много по-изолирана, отколкото а, е била преди. Също мисля, че цената сега дори е още по-висока за Кремъл, защото Кремъл е разчитал на лесно дестабилизиране на Украина и Путин в крайна сметка е трябвало да приложи много повече военна сила, отколкото първоначално е предполагал. Така че трябва да разискваме днес относно това, кои са възможните опции пред Путин. Според нас. Защото той няма безкрайни а, економически, политически и военни ресурси. И ако правилно оценим възможност, възможностите и капацитета на а, Русия, бихме могли по-добре да а, формулираме нашите отговори и да повлияем на решенията на Русия, а също и да предвидим нашата собствена политика. Струва ми се днес, че оценката е доста консенсуална и засяга директно режима в Русия. Това е центъра на нашата работа. Русия се, ако Русия се управляваше от по-демократично правителство, тази Русия не би могла да приеме Майдан, падането на Янукович и новото продемократично правителство в, Руси, в Украина. Искам също така да кажа, че последната година ние видяхме нещо много важно, нека да не го забравяме, а именно че Украина не може да бъде мост между Русия и нас. Голяма държава като Украина, където населението е направило своя избор, не може да бъде залога между авторитарният режим на Русия и Европейския съюз от друга страна. Просто това не е устойчиво решение в дългосрочен план и също не можем да се върнем към тази иллюзия, че Украина може да бъде неутрална, т.е. доминирана от по-големия съсед. Мисля, че това въжи също и за други подобни посреднически държави и междинни държави в източното партньорство. Те са по-малки, но въпросът за сигурността е неизменно свързан с техният политически режим и капацитета им за економическо развитие. И в заключение с предложенията, а, мисля, че е, не трябва да забравяме и да бъдем готови да а, се изправим пред големи предизвикателства в много кратък срок. И също така да не забравяме дългосрочната перспектива. Трябва да имаме стратегия. И двете трябва да ги работим едновременно. Раз... Трябва да продължим да преговаряме с Русия, доколкото това е възможно и каквото успеем да изкопчим от преговорите, да подкрепяме Украина, доколкото е възможно, едновременно с това да се подготвим за Русия след ерата Путин, защото ще дойде тази епоха. Не се знае кога, не се знае как ще изглежда, но работата, която ще осъществим сега, за търсене на альтернативи, за връзки с гражданското общество, дори да е много трудна, можем да я направим. Тоест, не можем пак да чакаме да ни хванат на тясно събитията. И смятам също, че трябва да помислим за европейската безопасност. Путин наистина създаде такава криза с сигурността и, и нашата политика по сигурност и отбрана може да се справи с тази криза, но ние трябва да работим тясно с други съюзници. И с Атлантическия съюз, с Съединените щати, с Канада и останалите западни държави които имат а, същата позиция, поне на този етап, що се отнася до санкциите. И накрая искам да кажа, че голямата битка, която ни предстои, е битката срещу руската пропаганда, а, липсата на информация и ще трябва да се преборим с невежеството, с непознаването, с пропагандата и европейските институции със сигурност могат да поработят по тази а, пропаганда и заблудна информация, която се дава. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа, че за мен също голяма чест е, да бъда поканен тук е, и да участвам в изслушването за състоянието на отношенията между Европейския съюз и Русия. В моята презентация ще се спра на три неща, първо, на общите тенденции, доминиращи отношенията от е, дълго време насам. Второ ще кажа няколко думи относно фундаменталните грешки и най-вече Европейския съюз прави и продължава да прави, когато изработва своя политически подход към Русия. И трето, ще кажа няколко думи, как виждам непосредственото бъдеще на тези отношения. Първо, относно общите тенденции. Зенита на отношенията между Русия и Европейския съюз беше достигнат до 2000, през 2003 година, когато на срещата на върха в Санкт Петербург решиха да а, разширят своето отношение в така наречените сфери на сътрудничество в различни области. Тази визия обаче не се осъществи. Тъкмо обратното. Отрицателни тенденции взеха връх. Русия се превръщаше постепенно в авторитарна държава, отваряща се пропаст, която не биваше да бъде игнорирана в политическо отношение. Економическото сближаване също не се състоя. С присъединяването на Русия към Световната търговска асоциация също не доведе до подобряване. Енергийното партньорство, от което се очакваше да стане крайъгълен камък на економическо отношение от взаимна изгода, се превръщаше в все по-проблемна тема и караше и двете страни да диверсифицират своите стратегии и а, да отслабват, а не да засилват взаимовръзките си. Така, нареченото общи, така наречените общи е, съседи се превърнаха в оспорвани е, територии. Сътрудничеството в областта на сигурността по глобални проблеми беше спорадично и не създаде положителна инерция, която да повлияе положително на дебата за сигурността на Европа. Някои двустранни връзки между Русия и отделни страни членки се развиваха по-добре, отколкото отношенията с останалите страни, но това не може да послужи като компенсация на глобалната а, стагнация а, и на отворените конфликти между Европейския съюз съюз и Русия. Казано накратко, отношенията, въпреки че в економическо отношение са важни за двете три е, е, държави, се превърнаха в принуда, а не в избор. Стратегическото сътрудничество в други области не беше поставено на дневен ред. Както казах, госпожи и господа, връхната точка беше достигната до 2013 година, което означава, че тези тенденции, за които говоря, доминират през последните 12 години. Тоест, ние не можем да твърдим, че не сме имали достатъчно сигнали и предупреждения, че отношенията кризата се влушават. Кризата в Украина в този смисъл не беше повратна точка, ако резултат от процеси започнали преди много време. Анализатори, руски анализатори, Георги Бов е неговото име, пише, е, че а, е, истинското значение на кризата в Украина е следното, цитирам. В момента а, е, всички трябва да започнат да се преструват. Русия трябва да спре да се преструва, че е част от Европа, а Европа трябва да спре да се преструва, че интегрира. Така че Европейския съюз не успя да признае, че стратегическото партньорство а, е било сключено и планирано с друга една Русия, по-плуралистична и гледаща на Европейския съюз като на модел за подражание, нещо, което вече не е така. Втора а, а, грешка. А, а, често повтаряната мантра, че Европейския съюз трябва да сътрудничи с Русия, беше грешна в, е, както в стратегически аспект, така и по същество. Така че ангажираността на Европейския съюз а, е, а, е, не трябваше да бъде а, цел само по себе си. Създаде се впечатлението, че Европейския съюз е по-заинтересован от подобряване на отношението, отколкото Русия, което непрекъснато а Русия непрекъснато а, а, демонстрира, че не иска да види драмата. а Европейския съюз да твърди, че не, не, положението е драматично и ние трябва да се ангажираме. Инициативата е, която беше започната с Европейския съюз по време е, на Дмитрий е, е, е, Медведев е добра иллюстрация за тази тенденция. Но дори по-големи е, е проблеми показаха, че двете страни не са в състояние да предскажат своето поведение е, по конфликтните теми и да предскажат отговорите на другата страна. Така че двете страни се оказаха твърде самоуверени е, с оглед на наближаващата крижа, криза в Украина. А, Русия отправи е, е, ясни изказвания, че тя ще гледа с, на споразумението за асоцииране като на неприятелски е, акт. Аз не казвам, че не трябваше да се подписва споразумението за асоцииране, но Брюксел трябваше да се подготви с план за това как ще се справи с руската е, съпротива. Трябваше да има такъв план, който автоматично да бъде приведен в изпълнение. Освен това, западната разбиране за Русия се основава на нейните економически дефицити, което по принцип е правилно, но а, не пречи а, да видим, че а, Русия има ресурсите и има уменията да а, играе геополитически игри. Европейския съюз има много по-малко ресурси и много по-малко умения за това. Русия също а, вижда определени слабости в а, Запада, което също изкривява а, а, картината. Друг руски анализатор казва, че че е, е, Русия смята, че Запада има по-малко економически е, възможности и ценностите се разпадат. Всяка, всяка една дума е изключително важна. Развитие без посока, без сила на економиката и губеща своите убеждения. Ето това е описанието на слабостта на Европа от гледна точка на Русия. Това е видно и от концепцията на Русия а, за външна политика през 2013 година, където се говори за опадъка на исторически Запад. Е, аз съм напълно съгласна с а, а, а, че трябва да признаем, че тази гледна точка, че погрешните виждания за Европейския съюз продължават да съществуват. Средата а, а, на а, 2000-те години а, Русия избра да следва своя прагматичен интерес, а не ценностите. През 2008 година беше е, спрян процеса на асоцииране с Грузия, за да не се провокира е, Русия. И когато избухна конфликта в Грузия, Европа продължи да, да действа ам, е, обичайно. Реакцията на анексирането на Крим от Русия е, остана в риторичен план. Економически санкции не бяха е, е, наложени, бяха наложени много е, колебливо. Всеки пример от този тип говори сам за себе си. И на този кръстопът бъдещето на отношенията между Европейския съюз и Русия не е, е блестящо. Ако украинския конфликт бъде решен по някакъв начин, ако, казвам, причинените щети няма да могат да бъдат възстановени близо идеята за стратегическо партньорство може би трябва да бъде оставена. Ще бъде запазена идеята за економическо сътрудничество, но на по-низко равнище, с по-низки амбиции в бъдещото планиране. Поради три причини. Първо, трите тенденции на конфликта ще се запазят Например, диверсификация на енергийното сътрудничество ще продължи. Няма как да, да, да не продължи. Не може да се върне ситуацията, както беше преди 15 години. Освен това, на по-общо економическо равнище, ако Русия не е съгласна да либерализира своите пазари, дори да изпазва изискванията на Световната търговска организация, е много е, вероятно да позволи свободна търговия от Атлантика до е, е, Пацифика. Втората причина е по-очевидна. Настоящата економическа криза в Русия ще направи Русия по-малко атрактивна за чужди инвестиции. И пред перспективата за спадане на политическите отношения и запазване на санкциите, бизнеса ще трябва да бъде по-предпазлив, което ще отслаби машината на руските лобита в Брюксел и отделни страни членки. Просто ще има по-малко пари за това. И трето, и това е най-вероятно най-основното. Доверието между политическите лидери на Европа и Русия няма да може да бъде възстановено в краткосрочна перспектива. А, и нека да повторя този сценарий на прагматично економическо сътрудничество, който е най-положителният, който мога да предведа в момента, е, зависи в критична а, степен от решаването на конфликта в Унгария, а, в Украина, извинявайте, а не от неговото замързяване. И тук спирам. Благодаря. Благодаря. Господин Форбрик. Благодаря. Благодаря на колегите. Когато започнахме е, дискусиите в е, тази област, давахме си сметка, че има големи разлики, но все пак е, имаше някаква обща база. После видяхте какво стана с Украина. И сега виждаме, че имаме широка конфронтация между а, Русия и Украина. И Русия се превръща в заплаха за нас. И всички се запитаха какви са причините за тази конфронтация. Но някои считат, че а, индивидуалността на някои хора се превърна в основния проблем, а не в характера на самата държава. И според мен, ключ за разбирането на този проблем, пред който сме изправени днес, е, е другаде. Основната ми идея е, че когато става а, промяна в а, руската политика 7 години преди кризата в Украина, тогава имахме най-вече ориентация на Русия към запазване на силата във вътрешен план. И резултатите в момента са на лице. Първата промяна в руската политика а, и в а, властта на Путин. Когато той за първи път дойде на власт, поиска първо да наблегне на установяване на стабилност вътре в държавата и економически реформи. Направи го много силно, а, не толкова демократично, но успя. И съответно руснаците му повярваха и му гласуваха доверие. А, това, тази стабилност, която се получи, съответно се отрази на цените на петрола. Първоначално цените бяха 30 долара приблизително на, на, на барел, а после стигнаха до 120. И е, това беше, разбира се, добре дошло за Русия. И идеята на Путин беше ясна. Политическа автокрация за сметка на економически просперитет. Но после стана ясно, че този а, че този договор, така да се каже, вече не е достатъчен. Започнаха протести, като че ли някои руснаци вече даваха признаци, че искат да променят този режим. Второ, беше вече предвидимо, че приходите няма да са толкова много, не могат да продължат така, защото економическия ръст на Русия намаля а, в, заради економическата криза. И беше нужна нова стратегия и Путин се прехвърли от материалното към нематериалното, т.е. идеологичното. Започна да подчертава превъзходството на Русия над декадентска Европа и над Съединените щати. Дори каза, че Русия е отделна цивилизация, едва ли не с е, е, ролята на Месия в този свят. Е, е, и че Русия има историческа мисия, която изисква саможертви. Тази фундаментална промяна доведе до голям брой последици. Е, Путин може да управлява само когато има непрекъснато външни конфликти. Защото тази идеология трябва да бъде подхранвана непрекъснато отвън. И Крим съответно беше точно такъв конфликт. Днес рейтинга на Путин е много висок 87-88%. Това позволи на Путин да затвърди позицията си в своята държава. Проблемът е, че това засяга всички останали. Е, и гражданите на Русия ще усетят рано или късно цената на тези конфликти но преди това го усещат всички останали в Крим и в Европейския съюз. Но по идеологията на Путин ще трябва нов конфликт, за да може а, да се оталожи кротичко конфликта в Крим. И логически тази динамика а, ще се ще продължи, може би, пак към Украина, към Грузия, към Молдова, към други територии и, примерно, и Балтийските държави. Конфликтите извън територията на Русия формират аспекта на руската политика и на руското общество. Но вече се вижда, че авторитарният контрол непрекъснато се увеличава и, например, имаме допълнително законодателство, административен натиск над обществото, а, затяга се контролът над медиите и а, се увеличава пропагандата. А, тъй като а, економиката запада, и а, тези санкции отрязаха Русия от световната економика и от световните инвеститори. А, съответно, а, Русия се обръща и търси нови партньори. И а, за Русия основният сектор ще се превърне, ще бъде военният. А, разбира се, разходите ще бъдат отрязани от всички други сектори. И според руският финансов министр, бюджета за 2015 година ще а, види 10% урязване на всички бюджетни редове. А, и по този начин Русия се премоделира, за да а, води непрекъснати конфликти вън. И това връща Русия м, десетилетия назад. Въпреки тази промяна на Русия, Европа и отговор на Европа трябва да бъде в дългосрочен план – първо да увеличим сигурността си и от друга страна да минимизираме последиците от руската политика. Първо, трябва да разберем, че Украина днес е първият, първата фронтова линия за Европа. След като Руси, Русия нападна Украина, други държави от източното партньорство ще последват – и трябва да помислим нашата подкрепа, да я премислим в, комплект, в напълно различна форма. Единственото, което ние правим е да предлагаме европейска перспектива. Но имаме нужда да подкрепим Украина и по друг начин. И също да помислим за Молдова и Грузия, където се увеличава руският натиск. Така че имаме нужда от подсилена защита. Трябва да помислим също и за балтийските държави, където а, може да има директна инференция, Също Централните Балкани, които са много уязвими економически и политически от Русия. А, господин Путин беше в Будапешта тази седмица и го показа също и трябва да е, наблегнем на повече гаранции, повече сигурност, консолидация и инвестиции. Тоест, ние трябва да останем едини и да а, работим заедно с Съединените щати, както и с другите държави. Това единство се, показа, се оказа много добро през изминалата година. И а, само така можем да намалим последиците от руските конфликти навън. Ние отговорихме на агресията в Украина с санкции. Те имаха своя ефект, който последва и от който последва спада на цените в, на петрола. Но а, санкциите не са единственото решение. Това не означава, че те трябва да бъдат отменени. Първо, тези санкции трябва да спрат приходите на руската агресия, а именно износа на петрол. В моменти, когато се падат цените на петрола, Русия наистина губи ресурси. И а, също а, трябва да попречим на ненаблюдаваните финансови транзакции вън и вътре в Русия. Като режем тези два ресурса, ние ще наложим много тежки а, ограничения на руските ресурси. Миналата година също видяхме и влиянието и различните форми на влияние на Русия в Европа. Бизнес, политика и също и бизнес регулаторите, надзора на медиите, раз, разузнавателните служби и мисля, че вече е време нашите регулации да се приложат и върху тези а, средства на влияние на Русия. Друга защитна мярка може да бъде диверсификацията на енергийните ни източници и по-добра интеграция на рускоговорящите в Европейския съюз. И Смятам, че това, което казах, може да разтревожи много хора, но както вече казахме, събитията от миналата година не ни дават много надежди за бъдещето. Виждате, нещата вървят към все по-лошо и е по-добре да сме готови за лошото. А пък, ако нещата се окажат по-добре, толкова по-добре за нас. Благодаря. Мистер Сарюсволски. Господин Сарюсволски. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да ви поздравя, господин председател и господин Ландсбергис, за това, че организирате тази така необходима дискусия а, е, относно а, е, Русия и Европейския съюз. Първо, аз съм като цяло съгласен с изказалите се. Въпреки, че бяхме малко изненадани от подбора на, на думи. централно источна Европа не беше изненадана от думите, които бяха използвани. Хубаво е да видим какви са били иллюзиите ни от миналото, въпреки, че е късно. Голяма част от това, което се каза, е до голяма степен едно и също с е, това, което каза Камерата на лордовете в е, скорошния си доклад. Смятам, че е, всичко върви в правилната посока с един единствен въпрос. А, е, правим ли си изводи от това, че сме видяли какви са ни иллюзиите и така нататък? Според мен не. А, много ми хареса това, което каза господин Ландсбергис, но то беше толкова жестоко, че аз не знам. А, той, той каза, че ние сме искали да променим а, Русия с нашата външна политика, основана на ценности, това е било а, иллюзия. Всъщност Русия променя нас, Русия ни корумпира това подкопава а, основните ни убеждения, залегнали в договорите. госпожо, госпожа Мандрас каза, че тя не е очаквала, но това е един западноевропейски панел – много ви моля, не говорете от името на цяла Европа, защото ние от Централна Източна Европа а, а, имаме друг а, опит. Когато казвате, че ние не очаквахме анексирането на а, Крим, това не е така, защото а, Грузия беше нападната от Русия и аз още тогава, през 2008 година, ние още тогава знаехме, че Крим ще следва. Вие не знаехте. Ние знаехме. През 2009 година имаше имаше едно писмо. Прословутото писмо на интелектуалци и политици от Централна Европа, е, и Източна Европа, подписано в това число от Хавел и Валенса, които каза «Внимавайте за Руси, тя е заплаха». На това писмо се присмяха в Съединените щати. Е, Западна Европа, ако трябва да се израза меко, не му обърне внимание. В момента е късно. Въпросът, който искам да задам е защо отнема толкова много време да се разбере Русия и след като ни отнема толкова дълго, каква ще бъде цената? Приключвам. Приключвам. Защо онези, които допуснаха грешки през последните 12 години, продължават да следват същата линия. Времето минава, Украина губи все повече от своята територия. И какво да се прави, за да се здобием с умения? Ако е вярно това, което каза господин Форбик, че Украина е необходима за Съюза. Аз мисля, че ние трябва да мъж... ние от парламента трябва да бъдем най-трезви е, институции, да поставим диагнозата и да е, дадем предложения. Е, не знам дали можем да бъдем трезви. Трябва да затворим списъка на ораторите, защото иначе ще ни е, изтече времето. За всеки по две минути. Госпожа Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите. Те бяха много интересни. Да, ние имаме различни виждания за това какъв е най-добрият подход към Русия с оглед на украинската криза. Аз също искам да се позова на Комисията по външни работи на Камерата на лордовете. Тази позиция беше публикувана миналия петък. Е, там се казва, че Европа се е плъзнала към а, е, украинската криза а, и липсата на капацитет за анализ не е позволила на страните членки да видят смяната в Русия. Мисля, че за повечето страни членки е важно а, е, да видят по какъв начин силно да се сближим и да имаме по-добро сътрудничество в разузнаването спрямо Русия. Договоренето в Нормандия а, миналата седмица вече не е стабилно, не се изтеглят тежките оръжия. Какво мислите вие? Какво, какви би трябвало да бъдат работещите решения на нормандския формант? Две са страните членки, които стоят начало на тези, тези преговори. Много съм разочарована, че Обединеното кралство не участва. Лорд Стирип в е, неделя каза, че е, пътническите, самолети, пътническите самолети са заплашени от удари от страна на е, руски Подобни неща се казват от секретаря по отбраната. Той казва, че Русия е много по-голяма заплаха за Европа, отколкото Европа е за Русия. Как гледате на тези нарушения на въздушното пространство и как според вас трябва да реагираме? Господин Танок. Благодаря, господин председател. двустранните отношения между Обединените кралства и Русия са доста слаби е, от е, години. Е, ние заловихме няколко агента на КГБ на наша територия, но господин Сарас Лоски може би е прав. Може би трябваше да се отнесем по-сериозно към заплахата, която идва от е, Русия. Разпадането на Съветския съюз наистина е, беше трагедия. Имаше и много о, е, сигнали в Косово и така нататък. От много години Русия планира своето отмъщение. А, Виждаме, че една капиталистическа авторитарна Русия замества разпадналия се Съветския съюз и всичко това са нейни е, проекти. По какъв начин Украина е част от е, мечтата или мисленето на е, Путин? Виждаме, че той иска да анексира дори цената на военна сила. Русия наруши повечето си, да не кажем всички международни споразумения, които има с анексирането на Крим и инвазията в Украина. Но ако искаме да разберем господин Путин, трябва да си спомним това, което каза, господин, което каза Сталин преди години. Меката сила е за, е за меки хора. Те очевидно имат по-различно виждане за международния световен ред. Аз лично е, съм за увеличаване на санкциите от страна на Европейския съюз, ако Минск 2 продължава да се на, нарушава. Е, а, и за това украинците да продължават да се отбраняват, ако продължи да се заграбва тяхна територия. Някои страни членки си работят както обикновено Унгария, например. За съжаление, някои големи страни като Германия и, и, и други не засилват санкциите. Според мен стратегическото отношение, стратегическите отношения между Европейския съюз и Русия са минало. You, Благодаря, господин председател. Аз няма да давам цялостна визия върху Украина. По-скоро ще се възползвам от становището на хората, които са тук, на гостите, експерти. но мисля, че Путин трябва да бъде върнат към реалността. Един от ораторите, госпожа Мендрас, каза, че трябва да мислим и за ерата, която ще дойде след Путин но това може да стане след 5-10 години, защото Путин знае как да играе с властта. А, кои са задните връзки, канали, които можем да използваме а, за тази цел и, и е, към кого се обърнем в Русия? Добре, имаме а, економически санкции, които веднага се оказаха ефекта, но може би също трябва да имаме и други санкции. Какво очаквате, например? например, износите към Украина. Аз нямам нищо против Минск да тотално да бъде нокаут, така да се каже. Трябва да помислим обаче и за руското общество. So, I would also like... Аз също и искам да, да, да чуя малко повече за споразуменията Минск 2 и да видим каква е вашата оценка на западните перспективи а, спрямо Русия в контекста на Минск 2. Не е ли това продължението на нашата наивна стратегия спрямо Русия? защото едва ли не все още вярваме, че ще седнем заедно с един а, разумен партньор, на който може да се вярва, но това, което става в източна Украина, вече ни показва, че не можем да вярваме на тези хора, с които преговаряме на масата за преговори. Ако наистина такъв е случай, как ще продължим след Минск 2? Защото аз лично видях миналата седмица в източна Украина, че гражданите това, което те наистина искат е мир, примирие. А, те вярват в нас. М ние знаем, че мирът е нужен, но украинците по-добре от нас знаят а, защо е нужен мирът. Но никой не разбира по-добре от нас какво може да направи Европейският съюз, а, за да постигнем това примирие. You, Благодаря, господин председател. Да. А, казаха, тук другите казаха, че Русия трябва да си плати. Сега да използваме дипломатически канали, за да върнем Русия на масата на преговори, добре. А, но мисля, че трябва също така да изпратим ясно послание, така както с поразумението за асоцииране и стабилизиране. А именно, че ние искаме европейска перспектива за Украина. А, но а, като че ли нямаше кой знае какви а, дискусии е вярно, Европейският съюз а, а, казаха тук, че Европейския съюз трябва да има стратегия в дългосрочен план, защото няма. Напротив, има, а обаче да иска просто да се разширява. Това е. А нищо не правим спрямо а, режима на а, Путин. Така че много често се чува, че Европейският съюз а, а, тук се сръточу сам върху себе си. Нека да спрем тези империалистични амбиции на Русия. Господин Сарис Волски а, направи няколко коментара. Вие, като поляк, имате друга гледна точка. Това е и това, което казахте за кризата в Украина, а, показва, че всъщност не можем да работим само с интереса на няколко държави. Благодаря, господин председател, за този трети номер бяхме свикнали с времето МХ-17, вие изготвихте едно изварено съвещание, очаквате доказателства, въпреки че тези сателити, които са горе, могат да ни ги дадат. Говореше се за Мариопол, където имахте някои скруполи, но забравихте да ни говорите за Донец и Луганско от 15, 10 или 15 дни имаше бомбардировки. Сега идват трима пропагандисти, които говорят на един глас, докато съществуват учени, Жак Сапир и други, които мислят точно обратното. Така че, господин председател, благодаря за този саботаж на френско-немската инициатива за мир. Саботаж, направен от немец но също подкрепен от Великобритания, искам да кажа, че Англия, Франция, Германия и големите страни не са зад вас. В името, от името на кой говорите и за каква Европа сте вие? Европа на омразата, на, на, на предателството? Äh, Понякога а, имам чувството, че силата на гласа замества познанията. Сега ще дам думата на господин Пленкович. Благодаря, господин Брок. Благодаря и на останалите оратори. Да, а Виждаме как Европейския съюз и НАТО а, могат да работят в рамките на тази игра на Русия. Но някои казаха тук, че а, ние не правим финансово и економически почти... Не правим достатъчно, нито финансово, нито економически. И че... нека да не забравяме, примерно, че Украина е една голяма държава. И а, политически ние спряхме да предлагаме е, европейска перспектива за Украина, докато тя всъщност е една европейска държава. И също казахте, какво правят европейските държави е, от гледна точка е, военната сила? Това са национални компетенции, така че какви ще са вашите, са, вашият съвет, какъв ще е вашия съвет за нас? Как да помогнем на Украина? Да, как да стане тя това, което е, трябва да бъде, да решава сама своето бъдеще и своите избори? Благодаря. Благодаря. Мога само да се съглася с тримата оратори и казаното от тях. Вярно е. чухме тук също хора, които казват, че случката с Русия не е изненадваща и при все това има и много други, които казват, че са изненадани от Русия днес и други, говорят като Радио Москва. А, и това, което се случва. Окупацията на Крим си е окупация в руски стил. И това е една, един вид а, споразумението от Мюнхен за нашата Ира имаше вече няколко провокации, които а, обясняват а, руските, а, руските атаки. Това си е една игра в стил Хитлер и игра в тип Чемберлин. Когато това се случи на практика на времето, имахме Втора световна война. И сега призовавам ви да се върнете към нашата обща история, за да оцените е, е опасността на ситуацията. Какво може да направи Европа, за да подсили е, безопасността, да имаме обща система за сигурност с НАТО и другото, което Европа може да направи във връзка с е, руската пропаганда е да финансираме НПО-тата, които се превръщат а, иначе в безгласни букви, а пропаганда става петия стълб на, руската, на руския авторитаризъм. Благодаря. Uh, um, Благодаря, господин председател. Първо ще кажа, че това не е въпрос между Европейския съюз и Русия, западната демокрация и Русия. Аз съм един вид войник от студената вода. Мога да кажа доста неща за Русия. Русия уважава силата, тя разполага войски, дезинформи мира, разбира терористичните актове, разбира как да плаши Запада е ако Запада е сериозен и има граници, които не могат да бъдат е, прекрачвани, трябва да заяви е, това, трябва да се насочи към економиката и военната сила на Русия. Искам да ви попитам, смятате ли, че Путин има ясна стратегическа програма ако да, какви са неговите истински цели? а, или пък реагира на това, което ние му предлагаме от наша страна. Благодаря, господин председател. В агресивна, слаба економически Русия. Това е наистина един феномен, пред който сме изправени. Русия по време на войната беше изключително успешна. Дискусията не е между нас и тях, а между нас и те общества. Дори част от този парламент доказва, че руснаците наистина успешно са успели да ни пробият мозъците. Ако Русия започна сега от март да говори френски, а, от лятото немски, след това испански и така нататък, тя ще продължи успешно да промива мозъците на много хора в нашите общества. Искам да се обърна към нашите панелисти и да ги попитам за тяхното мнение. Какво трябва да се направи? Как трябва да се направи, за да запазим нашите общества от тази информационна война? Русия отдавна, от много десетилетия е против нас. Аз е, ще напомня, че анализа на колегите беше доста е, единен. Всъщност режима на Москва е основният виновник за това, което се случва. И въпросът е дали господин Путин е диктатор Той такъв ли е бил или в такъв се е превърнал е въпрос. И въпросът е как да филтрираме позицията на академичния свят и как да я сведем до нивото на тези, които взимат решения. Искам да кажа, че причината моята страна да се присъедини е, към е, НАТО Европейския съюз е да излезе от това противопоставяне между двата блока. За, за наша сметка. Ние сега сме членове на унези организации, от които се надяваме да излязат от този модел е, от към 150 години в Европа. Модел, който сега се прилага в Украина. Второ, искам да да кажа, че всички ние сме загубили доверие в Москва. Благодаря ви. Dziękuję panie przewodniczący. Wyzwanie. Благодаря, господин председател. Предизвикателствата, които Путин налага на Европа, са дългосрочни и нашата дейност трябва да бъде също дългосрочна. Трябва да се действа някои страни искат да тръгнат по западния път, но става дума да се въведат интеграционни структури в Европа, но някои страни са осъдени от геостратегически план да прекратят своите отношения с Русия. И те са принудени, но те трудно могат да поддържат нормални отношения с Русия трябва да използваме резервите, с които разполагаме. На санкции също, но ние трябва да засилим нашата защита. Разполагаме с а, възможността да дадем на Русия да разбере, че какво ще стане за нея, ако тя стане по-агресивна. Имаме също възможност да ускорим присъединяването на Грузия към а, НАТО да засилим отбраната. на балтийските държави, които са в непосредствена близост с Русия. Е, имаме също и дипломатически пътища, за които споменах, по които може да действаме и да отговаряме положително на Украина, която иска сили за поддържащи мира да бъдат установени в страната, но има също и някои морални неща, които трябва да се направят. Русия лъже спрямо историята. Някои ръководители в нашата комисия не пожелаха да подкрепят дебата по време на 70-та годишнина на Ялта когато някои страни бяха изоставени. Ако не използваме този, тези аргументи, никой няма да може да се справим с Русия. Have to speak in English, all of us. Преводачите ни напускат, превода спира и от тук нататък продължаваме на английски. The arrangement between you and your translators is something by оговорката между вас и вашите преводачи е нещо различно, казва председателя на въпрос зададен извън микрофона. Майкро. Jaz ne pričakujem aplauza po današnji razpravi in sploh mislim, da so aplauzi precej neokusna zadeva, kadar gre za razprave o tako resnih zadevah, kot je vprašanje vojne in miru. E, mislim, da je zelo dobro bilo zadeto ko je nekdo rekel, da mi ne znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod, v Afganistanu, v Iraku, v Libiji, povsod smo presenečeni in na koncu smo bili presenečeni v, Libiji, v Ukrajini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 po mili volji okupira teritorij druge države in vojaško intervenira. vendar pa mislim da bi morali kadar se pogovarjamo zlasti o ukrajini nekoliko pobrskati po svojem spominu kako smo v evropskem parlamentu obravnavali problem ukrajine ko je bilo v začetku je kazalo da je šlo samo za pravice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 je pa nekoliko drugačen od, od odnosa držav, ki so bile neposredno prizadete za sovjetsko brutalnostjo, okupirane in, in doživljale to, pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. Vem, da mi boste vzeli besedo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 sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz sem se prijavil za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, Mrs. please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background